Въпросът за бюджета е от особена важност. Трябва да създадем необходимите условия, за да могат науката, и изследванията да водят до постигането на реални високи резултати. Всички споменаха, че трябва да има по-широка ангажираност. Относно децентрализацията, според мен е важно да изготвим един европейски инструмент, който да отговаря на потребностите на цяла Европа, а не инструмент, който да облагодетелства само някои групи държави членки. Има огромна концентрация на средства за научни изследвания, най-вече в старите държави членки. Има и редица други проблеми, които бяха очертани от Тереза Мадурел, свързани с ефекта върху обществото от научните изследвания. Въпроса за програмата Мари Кюри беше също поставен. Необходимо е да се гарантира поне минималното необходимо ниво на финансиране. Относно Европейския институт Трябва да се изясни връзката между програмата за иновации и регламента, който урежда дейността на института. Трябва да има ясна връзка между задачите, които се поставя института и участниците в различните програми. различните участници, които ще се ползват от е, инвестиции в е, иновациите и след това да потърсим баланса, за да имаме една добре балансирана иновационна стратегия. Въпросът за управлението също е на дневен ред. Той трябва да бъде уреден. Трябва да се поставяме следният въпрос. Дали искаме да имаме ограничен поглед върху това, как трябва да изглежда Европейски институт за иновации и технологии? Дали трябва да се ограничава само до тези общности за знания и иновации или пък да бъде нещо по-широко? Трябва да кажем ясно какво искаме дали искаме това, което каза госпожа Карвалио, институт, който да служи за катализатор, който помага да се модернизират университетите в цяла Европа. И чрез тази катализаторска роля да ни помогне да постигнем по-добри резултати чрез научни изследвания и иновации. Т.е. трябва ясно да очертаем какво точно искаме да постигнем. Искам също да се спре на въпроса за нуждата от повече гъвкавостта. Европейския институт за иновации и технологии е силно автономен, много гъвкав и така трябва и да бъде. Въпросът е как ще гарантираме тази гъвкавост да води до добри резултати, да има полза от нея, средствата да бъдат а, добре насочени за научни изследвания и иновации. Трябва да има пълна прозрачност в дейността на института. Всички нови инструменти, които се въвеждат, трябва да бъдат разяснени, хората да знаят за какво служат тези инструменти. И това е участие ролята на института. Има и още едно по-особено измерение. Това е диференциращият елемент да има участие на университетите в иноваторските дейности, да има участие на индустрията, на, на частния сектор, всички да работят заедно в един триъгълник – университети, научно-изследователски центрове, бизнес среди. Това беше подчертано също от Филип и ще работим в тази посока. Догонващите региони трябва също да се възползват от тези възможности. Институтът ще е важен и по отношение на образованието и обучението. Нещо общо за целия този пакет от доклади е наблягането на високото качество на иновациите, на справянето с основните предизвикателства, стоящи пред обществото. Трябва да има взаимна допълняемост. Същевременно трябва да сме наясно, че всички елементи са и отделни всички тези аспекти, които са включени в докладите, съставляващи пакета. Хоризонт 2020 трябва да прави разграничение между отделните елементи, от които се състои, като също се откроят и образованието и обучението. Очаквам да чуя повече становища от колегите. Ще проведем допълнителни срещи ще продължим разговорите помежду ни. Що се отнася до ЕИТ, на Европейския институт за инновации и технологии, трябва да направим така, че да избегнем прекалената концентрация в определени географски региони на научно-изследователската и иновационна дейност – затова трябва да се акцентира върху общностите за знания и иновации, за да не се стигне до прекалена централизация. Трябва да бъдат включени всички и да бъдат приобщени най-периферните райони. Това ще е от полза за всички. Благодаря, госпожо Матиас. 11 души пожелаха да се изкажат. Има ли някой друг, който би желал да бъде включен в списъка? Госпожа Готерес Кортинес за минута, две минути и половина. Моля всички да се придържат към регламента. Господин Ерлер, има въпрос. Ние сме изправени пред проблем. Бих искал да чуя мнението на докладчика в сянка на социалистите и демократите. Аз говорих за някои аспекти. Тъй като си сътрудничим, трябва да има взаимодействие между докладчика и докладчиците в сянка. Но нещата структура няма да подействат, ако няма нужното взаимодействие между докладчиците и докладчиците в сянка. Господин Ерлер, позволете да поясня следното. Има трима докладчици в сянка, Форд, Ван Листерло и госпожа Яснен. Това са тримата докладчици в сянка, които пожелаха да вземат думата. Може би останалите докладчици в сянка ще дойдат по-късно. Госпожа Кортинес ме помоли да й дадем време да коментира в началото, защо трябва да се тръгне по-рано. Затова аз реших, че би било любезно от моя страна да й позволя да вземе думата. Ако никой няма нищо против, нека да дадем тези две минути и половина на госпожа Кортинес, след което ще слушаме и докладчиците в сянка, тези трима, които са пожелали да се изкажат за сега. Благодаря, ще бъда кратка. Предстои ми среща с представители на комисията и не разполагам с много време. От доста време проучвам тази програма и то не е вече. Проучвам перспективите за седмата научно-изследователска програма. Седмата програма, естествено, е включена в пакета. Питам се дали е, сме се получили от грешките, допуснати в миналото. Откривам все пак е, някои празноти. Е, Също времено ние говорим за това, че програмата би трябвало да бъде така, всеобхващаща, че би трябвало да преодолява слабостите от миналото. Ще се спра само на няколко момента. Съгласна съм с говорилите преди мен. Човешките ресурси са проблем, който трябва да бъде решен. И този проблем е от основно значение. В миналото много малко от нещата са записани в документи – и ако изобщо нещата са вървяли напред, те са били тласкани не толкова от Генерална дирекция научни изследвания, от други. Програмата, естествено, е чудесна. Става дума са Мари Кюри. Предвиждат се стипендии за студенти по различни проекти. Въпросът е как точно ще заработи цялата тази програма това, което се случва в Германия, показва, че е много хубаво след като се получат вече ни определени резултати, да се предприемат и стъпки на практика. Понякога може да се основе едно цяло предприятие в резултат на успешен проект в някои случаи обаче трябва да се отиде чак до Азия или да получиш някаква покана от Америка или от Азия, за да можеш да реализираш една програма. Страхувам се, че всички последващи дейности след определени проекти и програми ще бъдат много сложни. Работата ще бъде затруднена, още повече, че в Генерална дирекция и те е, Итре е, нещата са също сложни. Много хора е, отговарят за различни отделни въпроси. Програмата ИТЕР е с огромен потенциал, но все още много, много неща трябва да се подобрят. Става дума за конкурентно способност. Да, добре, на едно определено място вече се работи по темата в е, университетски изследователски център, но въпросът е нещата да е, обхванат цяла Европа. Само така ще има конкретен принос. Благодаря ви. Госпожа Форд. Ще се опитам да бъда кратка. казаното от госпожа Мадорел и от вас относно размера на бюджета. Този въпрос трябва да се обсъди заедно с многогодишната финансова рамка. Коментар ви за балансирания бюджет и важността от дългосрочните изследвания и връзката с краткосрочните изследвания. Трябва да обсъдим този въпрос. За основните цели Важно е да има повече отчетност, както каза господин Ламбертс. Не знаю обаче колко полезни биха били някои от тези цели. Ако се определим цел за патентите, например, понякога изчакването на патента може да задържи използването на определени научни резултати. Относно високото качество, съгласна съм с казаното от Марша, от Канвайо. Това е въпрос, на който трябва да наблягаме и в трите стълба. Промишлено лидерство, в тези усилия трябва да участват и университетите, трябва да направим повече за реализирането на тази стълба към високито качество чрез структурните фондове. Относно участието, трябва да се направи повече за насърчаване на частния сектор, участие чрез упростяване на процедурите, особено за малките и средни предприятия. Аз съм единствена от моята група, затова позволете ми да се изкажа. Миналата комисия, трима комисия, комисари, говориха по тези въпроси. В мой избирателен район има а, няколко предприятия, които са на прага на затварянето и те са изпратили писма до трима комисари и все още не са получили отговор от никъде. Освен това, когато се осигуряват средства, трябва да се заделят нужните ресурси из, за иновации и технологии. Науката е свързана с различни разходи. Както каза госпожа Карвай, може би част от разходите за оборудване трябва да бъдат преместени към преките разходи. Дали това ще реши проблема, не знае, или да видим какви са действителните разходи на някои от големите ни научно-изследователски организации. Можем да работим заедно, заедно с господин Ерли, също да разгледаме какви са подробностите, свързани с участието. Председателката, благодаря. Господин Йохансън. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм докладчик в Сянка за е, политическата група на либералите. Е, моите коментари по темата са следните. Много добре е това, че открито обсъждаме всички заедно, докладчици и докладчици в сянка, тази много важна тема – по една голяма част от въпросите има консенсус. Ще се спра на някои от аспектите, за които о, ние смятаме, че са особено важни. Първо, бюджетът. Според нас той трябва да предвижда възможности за увеличение на средствата за научни изследвания и развитие, за научно-развойна дейност и за иновации. Естествено, нещата трябва да се свържат и с, с решенията на Комисията за регионална политика, която трябва да докаже как дадена програма ще доведе до постигане на целите, заложени в Европа 2020. Тоест, е, трябва да има критерии, по които да можем да разберем дали дадена програма ще ни помогне да е, постигнем е, целите, които преследваме. Освен това, би трябвало да има повече участници в отделните програми. За това си струва да проведем тази дискусия за, кохезионните, е, за структурните фондове, за кохезионната политика. Е, работил съм в сферата на структурните фондове, на политиката за сближаване. И аз смятам, че структурните фондове крият един солиден потенциал по отношение на иновациите и е, постигането на отлични резултати в научно-изследователската дейност. Как е, новите държави членки да участват по-активно в тези програми? и естествено и малките и средните предприятия трябва да имат един много по-голям дял в програмите и проектите в рамките на Хоризонт 2020. Е, делът на жените също трябва да се увеличи. А що се отнася до Европейския институт за технологии и иновации, споделя мнението, че е хубаво да създадем нови възможности за този институт, но колегите са прави, когато задават въпроса едно разширяване на неговата дейност, е, какво изисква, съществува ли изобщо този капацитет, който да гарантира разширяване на дейността. При всички положения пледирам за връзка с структурните фондове, с е, политиката на изближаване, така че да предоставим повече възможности и на малките и средните предприятия, не само на големите. Благодаря ви. Господин Ерлер е следващият оратор. Ще използвам е, времето, за да е, задам някои въпроси и да е, взема отношение по някои от въпросите. Много често сме обсъждали дефинициите е, за малки и средни предприятия. И сега се обръщам към представителя на комисията. Не би било зле, според мен, да се върнем обратно към френското предложение, което е, бе много разумно, според мен. А освен това, през годините ние така, преживяхме ни промени от научно-изследователски институти към големите мозъчни е, тръстове. Какви са всъщност е, основните задачи на тези е, институти за технологии и иновации, на центровете за е, отлични е, постижения? И още нещо. Много е важно в рамките на съответните програми да има така, отдел иновации, тъй да се каже и раздел научна дейност. Много често на практика обаче установяваме, че нещата са свързани. Комисията ни обяснява, че сега нещата вече трябва да бъдат обединени, да бъдат свързани, но не на теория, а на практика. Добре, как ще изглежда програмата на практика в бъдеще? Иновациите на практика продължават да бъдат един отделен стълб, тъй да се каже, и самостоятелно ли те ще трябва да търсят финансиране, да поставят определени искания или ще има някаква връзка е, по хоризонтала. Това е един много-много съществен въпрос, е, който се отнася и до участието в програмите и проектите и до изпълнението на практика. Един последен въпрос, свързан с структурните фондове. Много сме обсъждали този въпрос и със сигурност парламентът ще излезе с някакви предложения, но до този момент не сме чули мнението на комисията относно взаимодействието между структурните фондове и Хоризонт 2020. Комисията ли ще осъществи тази връзка или ще я предостави на парламента? Господин Фан Нистеларой. Благодаря, госпожо председател. Ще представя накратко положителните елементи от моя гледна точка в това, което представи пред нас госпожа Мадорел. Именно в условията на економическата криза би трябвало да използваме колкото е възможно по-рационално всичко, с което разполагаме. Иновациите, отличните, върховите постижения в научно-изследователската дейност, в е, приложните изследвания би трябвало да бъдат естествено основен критерий. Но как нещата могат да се прехвърлят вече към съответните региони, в съответните предприятия. Нали, това са в крайна сметка целите на Европа 2020 да постигнем повече конкурентно способност, растеж и така. Хоризонт 2020 всъщност на практика трябва да организира цялата верига и да свърже отделните елементи в едно цяло. Ще кажа няколко думи за така наречените отлични резултати. Както господин Ерлер спомена в документите, нещата не са изяснени добре. През 2013 година ще бъдат уточнени задълженията на държавите членки по отношение на финансовите средства и използването на тези средства в определени региони ще се изисква интелигентно финансиране, е, интелигентна специализация. Някои от е, държавите членки ще се придържат към класическите структури. Други ще искат повече научно-изследователски структури. И за това би било много важно държавите членки да координират по-добре помежду си и своите искания. И третата тема, която ще засегна, е свързана с еволюцията, не революцията. Европейски иновации, Европейския институт за технологии и иновации е структура, която ние спасихме на времето. Тя бе твърдо оспорвана, но ние казахме, че това е много важна структура като партньор на промишлеността. И сега нещата би трябвало да започнат най-сетне, да се движат напред и нагоре. Когато говорим за общностите за знания и иновации, е, е, мисля, че на процентите, които се е, предлагат при разпределянето на средства, са твърде подходящи. Да. Естествено, че трябва да има съвсем ясни правила за разпределяне на средствата, инак подаръци няма да правим. Само на никой ден такива подаръци. Колегата Сокава сега. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че настоящия дебат е много интересен. Няма съмнение, че всички колеги е, черпят идеи от текста, който господин Нистелрой характеризира като абстрактен. Причината е много ясна. Докладчиците, съставили тези чудесни текстове, разполагат с конкретни факти и цифри а, за това как Европа може да остане на световната карта. Може би не знаете какво е мястото на Европа в световната класация. Те а, четат информация от тук и там. И аз бих искал да знам, ние на първо място ли сме или на последно? Успя ли Сабонската стратегия? провалили се? Мисля, че ние не разполагаме с подобна информация преди да навлезем в дълбочина, е хубаво да се запознаем с тази информация. Радваме се, че генералният директор е тук, но е хубаво да разполагаме с информация и, и, и да, да ни се каже къде се намираме в класацията как стоят нещата в научната дейност, какъв е делът на Европа. Знаем ли какви са, кои са нашите силни страни? Много се казва за тези общности на знанието и новаторството. Съжалявам, ние имаме три такива общности, казва се, че ще дадем 6. Американците имат 150, те ги наричат регионални общности за иновации. Един от нашите колеги попита, знаем ли какво правят тези общности за индустрията? И господин Ламберт повдигна въпроса. Отговорът е много прост. Регионов... Регионалният съвет в Канзас, който специализира в авиацията, има 20% изплаща средна заплата от 165 000, при средна заплата 45 000. Така че ние имаме нужда от тази информация, защото боя се, че нямам доверие в е, идеите на, 20, на Хоризонт 2020 преди се наричаше визия за 2020, сега хоризонт 2020, но и аз искам да знам точно какво е нашето въздействие върху пазара, такова каквото трябва, такъв, такова каквото трябва да бъде. И така, госпожо председател, може би трябва да се намесите, за да получим тази информация. Благодаря, госпожа Меркис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците за чудесния доклад. Благодаря и на колегите за доверието им. Аз съм не по-малко убедена от всички, че ще постигнем успех. Въпросът е, че ние трябва да изберем своите приоритети. Искаме малките и средни предприятия да успеят. Искаме пазарите да функционира добре. Искаме да намерим решение за обществените предизвикателства. Всичко това е чудесно, но проблемът е, че ако искаш всичко, накрая получаваш нищо. Ето защо ние трябва да изберем своите приоритети. И ако изслушаме желанията на всички, има опасност да не изберем нищо, което е лошо в настоящия момент. И така, това са моментите приоритети, взаимодействие и трето, стремеж към резултатите и за предпочитане измерими резултати. Аз вече а, говорих много в полза на приоритетите още няколко думи по този въпрос. Ако изберем 6 големи обществени предизвикателства, това е избор на приоритети ли е? В новаторския съюз ние формулирахме три предизвикателства и всяко отделно предизвикателство е свързано с едно от тези три. Всъщност ние трябва да съкратим списъка и да се опитаме да намерим взаимодействие. И определено, колеги, новаторството е хоризонтален въпрос. Ето защо нека да се опитаме да направим така, че списъкът да бъде кратък и да има стремеж към резултатите. Как, за, кое за какво взаимодействие става дума? между отделните фондове, регионалните фондове, структурните фондове, фондовете за селско стопанство. Да не забравяме обаче, че искаме взаимодействие между националната политика, регионалната политика и Европейския съюз, тъй като там често има разминаване. И ако има взаимодействие между тях, можем да постигнем нещо. Виждам също така, че има и опасност от отсъствие на взаимодействие между различните инструменти. Например, различните партньорства и общностите за знание в различните стълбове. Ние се стремим към инфраструктура за информационно-комуникационни технологии. Може би говорим за различни страни на медала, но в крайна сметка става дума за едно и също. И накрая, но не на последно място, резултатите, те трябва да бъдат измерими и да има ефективност. Аз виждам обслужване технологиите. Когато говорим за технологии, имаме нужда от инструменти. И... А всъщност ние се стремим към резултати. Стремежът ни не е да избираме инструменти. Смятам, че това е много важен подход в Хоризонт 2020. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин Гланд каза, че не иска думата. Изчерпихме списъка с докладчите в сянка. Сега можем да дадем думата а, на останалите членове, госпожа Джордан Чизели. Благодаря. Искам да се присъединя към колегите, които приветстват колега, към всички колеги, които участваха в разговора. Програмата Хоризонт 2020 е много навременен инструмент за упростяване. Присъединявам се и към колегите, които се изказаха. 80 милиарда евро е минимумът. Ако искаме да осигурим бъдеще за научната дейност, също така трябва през следващи няколко месеца да оформим приоритетите се и за тях да се отделят поне 80 милиарда. И трябва да държим на това. Неколкократно вече съм казвала, че ние говорим не само за конкретни държави членки, но независимо от това искам да ви информирам, че проведахме много важен дебат в края на ноември и съм благодарна на господин Ян Смит за, отворен, за открития му подход. Чухме много за намеренията на комисията да постигне повече, да привлече повече партньори за развитие на новите технологии, за насърчаване на развитието, и структурите на научна дейност. Бих искала да чуя е, от комисията как е, всичко това е включено в е, програмата. Също така искам да чуя малко повече подробности и за достъп до фондовете за малките и средни предприятия. Друг конкретен въпрос – регионалните програми, започвайки със седмата рамкова програма, която сега е прехвърлена към програмите за кохезионна политика. Тук много важен въпрос са критериите за достъп до фондовете. Нека да чуем малко повече подробности. Друг въпрос. Стълбовете на Хоризонт 2020 ако говорим за стълбът научно развитие, имаме Европейският изследователски съвет. Споменаха се и други органи и мен, на мен ми се иска да чуя малко повече за различията и правомощията им. Говори се много за финансиране, но да не забравяме, че много, че постъпва финансиране и от а, други източници, от различни а, консорциуми. Има много въпроси, но ще спра до тук. Госпожа Дълкастио. Благодаря ви. Искам да поздравя докладчика за Хоризонт 2020 и всички останали докладчици, които работят по този набор от доклади, който всъщност съставлява пакет за научна дейност. Той ще замени самата рамкова програма, тъй като водим общ дебат и по-късно ще има конкретен дебат по отделните доклади, защото е очевидно, че ние не можем да обсъждаме всичко едновременно. С ваше позволение ще направя няколко по-общи коментара. Ще се занимая с структурата, инструментите за участие, както и правилата за участие. По отношение на структурата. Мисля, че интегрираният подход, който се основава на знанието на триъгълникът изследователска и новаторска дейност е нещо, за което трябва да поздравим комисията, но остават някои въпроси, по които бих искала да чуя повече информация. Три... Научно-развойната дейност като част от Хоризонт 2020 е малко подвеждащо. Няма разграничение между това и, и научните дейности. А това е особено важно, защото унези, които участват в научната дейност, всъщност ще бъдат засегнати от процента безвъзмезни средства, които ще получат. И да не забравяме и връзката с висшето образование в триъгълника на знанието. Знаем, че тук има връзка с Европейският институт за технологии. Да не забравяме обаче, че трябва да подкрепим Европейския институт за технологии и програмата Мари Кюри. Що се отнася до инструментите за участие, трябва да а, бъдем внимателни. Мисля, че ние трябва да използваме по-малки проекти, което да улесни университетите и малките и средни предприятия. Що се отнася до правилата за участие, аз мисля, че ние тук сме направили сериозни стъпки напред и много от процедурите са упростени. Въпреки това остават открити, няколко открити въпроса. Например, например документацията в рамките на консорциума. Учените отдавна настояват за това. Европейския парламент проявява интерес. Мисля, че това е област, в която има какво да се направи. Благодаря, господин Кели. Благодаря много, госпожо председател. Намирам тази дискусия за много вълнуваща и за много практична, което е много добре. Програмата Хоризонт 2020 не разполага с достатъчно средства, поне не толкова, колкото искаше парламента. Трябва да постигнем 3% разходи за научни изследвания от Б, Б, брутния национален доход. Трябва да се отговорим на въпроса дали държавите членки полагат достатъчно усилия, за да привлекат повече хора да участват в научни изследвания. Казаното от колегата Лиз е изключително важно да има връзка между научните изследвания и индустрията. Индустрията няма да участва в изследванията, ако не очаква някакъв резултат от тези изследвания. Различни институти, различни образователни институти получават финансирани за изследвания, но нямат практическа приложимост. И така, ако има връзка между индустрията, и дадени университети, има много по-добри шансове иновациите да достигнат до производство на нови продукти, да се създадат нови работни места. Трябва да се сложи край също на практиката, при която се извършват изследвания в Европа, тяхното практическо приложение става извън Европа. Може би трябва да се въведе в скоро време европейския патент. Интересен е въпросът, свързан с малките и средни предприятия. Има доста бюрокрация, която трябва да бъде преодоляна. Трябва изследванията да са практически насочени, да водят до растеж и работни места. И това са най-важните съображения, които трябва да ни ръководят. Относно засиленото участие на държавите членки, както беше споменато от мнозина от ораторите, аз съм за това като цяло, но когато говорим за високи постижения, не можем да правим компромиси, като се поставят квоти. Структурните фондове, кохезионните фондове отиват по-скоро към новите държави членки, но що се отнася до високото качество и новаторството, ние трябва да се целим към постигането действително на най-добрите възможни резултати. Благодаря, господин Кели. Господин Корея де Кампус. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да подчертая какви са приоритетите ни, какъв избор би трябвало да направим. Имаме 80 милиона, които са на разположение. Имаме амбиции обаче за много по-големи проекти. Трябва да се справим с въпроса за съкръщенията в преговорите. И по какъв начин можем да преодолеем проблемите, които се пораждат от тези бюджетни съкръщения. Ние трябва да имаме ясни приоритети за големи проекти. Преговорите по съкръщенията на средствата ще, са особено важни. Трябва да видим какви ще бъдат разходите и колко саможертви сме готови да поемем. Когато говорим за разходите, отново нещата ще опрят до избори, до альтернативи на проекти. Ние все още нямаме цялостен подход по въпроса, един системен подход. Комисията полага максимални усилия, но ние не можем да очакваме, че тя ще ни прави оценка на въздействието по всяк всеки бюджетен ред. Затова трябва да обсъдим добре нещата. Относно Европейския институт, е, много от колегите са били в е, централата на ЕИТ в е, Унгария. Аз също съм имал, както и другите колеги, възможност да посетя един, една общност за знания и иновации. Разговарях с а, а, директора, говорихме за наличните инструменти. Има висок риск, ако нещата не бъдат направени както трябва, съгласен съм с казаното от господин Ламберт с останалите колеги по въпроса. Благодаря, господин Проди. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на госпожа Мадорел за встъпителното изказване. Аз съм наясно, че не разполагаме с достатъчно време, затова ще се спра съвсем накратко на няколко въпроса. Искам да се спра на проблеми, свързани с здравеопазването. И anche associati all'approfondimento и генолечението, което създава някои а, <clears throat> безпокойства. Геномиката е важна наука. Има огромни възможности. да имаме цяло декодиран геном. Но възникват някои притеснения, свързани с безопасното използване на тези знания. Трябва да разгледаме въпроса, тъй като геномиката има огромен потенциал, може да доведе до снижаване на разходите, до по-висока ефективност. но трябва да намерим начини да гарантираме, че това няма да създава проблеми с нарушаването на неприкосновеността на личния живот, тъй като такива рискове са възможни да се появят. Ако имате информация, която е свързана с генома, тази информация може да се използва, например, от застрахователните компании когато говорим за проблеми, свързани с здравето. Ето защо е толкова важно да вземем предвид е, е, този въпрос и да дефинираме риска. Рискът може да се задълбочи поради поведението на хората. Трябва да разгледаме този аспект. Бих искал да опростя нещата, за да станат по-ясни трябва да имаме двояк подход. От една страна трябва да разгледаме какъв е научният потенциал, а от друга страна трябва да отчитаме и етическите а, и културни а, аспекти и нуждата от запазване на личния живот. Аз искам да се спра само на един въпрос, както господин Проди. Става дума за въпроса за космическите изследвания. Де... Средствата, които са заделени за целта, 1,6 милиарда влизо, не са достатъчни. Необходимо е да се осигури подкрепа за научните изследвания на космоса и защита на а, спътниците. Проекта за сега е стабилен в, в, в сравнение с седмата рамкова програма, но трябва да видим дали нещата ще остане така. Трябва да сме бдителни, за да се запазят. А, а... Ние искаме една по-амбициозна програма за космическия транспорт и космическите изследвания в сравнение с седмата рамкова програма. Да се постигна тези цели до 2020 година. Да имаме устойчив в космос, да се наблюдават също космическите отпадъци, да се гарантира екологосъобразно използване на космоса, да се използва за производство на чисти енергии, например, чрез разположени в космоса слънчеви панели. Това се опоменава в раздела, който се отнася до климатичните промени и ресурсната ефикавност, ефикасност. Сегашната е несигурност, свързана с Финансирането на програмата ГМЕС в следващата финансова рамка продължава да е проблем. Искам да подчертая, както и предишните изказани ли се, че средствата за финансиране на Галилео не са дори споменати. Бих желал комисията да уточни всички тези моменти. Благодаря. И още двама оратори имаме госпожа Нибле, господин Канча, след което ще дадем думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратка, за да можем да чуем е, комисията. Благодаря на колегата Мадорел за е, документа, който е подготвила. Много е добре това, че можем да структурираме вече дебатите. Благодаря на всички докладчици и докладчици в сянка. Две са моите забележки. От една страна ще кажа, че принципната посока и структурата в общи линии е точно такава, каквато би трябвало да бъде. Според мен, естествено, нещата са свързани с Европа 2020. Хоризонт 2020 също помага на комисията да очертае още по-ясно основната линия. Приветствам обединяването на всички правила, свързани с научно-изследователските програми в един документ. Това е чудесно. От гледна точка на 80 милиарда, които се предлагат, е, естествено можем да бъдем и доволни и недоволни. В никакъв случай не можем да реализираме всички амбициозни цели, които сме си поставили. Но госпожа Мадрел, поясни, че по отношение на всички програми ние предвиждаме едно увеличение от 6%. Така че увеличението за научно-изследователските програми и проекти не е чак толкова голямо. Хубаво би било, естествено, да се постараем да увеличим бюджета. Още повече, че държавите членки е, са задължени поне 3% е, от брутния национален продукт да се инвестира в научно-изследователски проекти. Около 6% ще бъдат е, през 2013, след това 2016 година 2%, с 0,4% на практика се получава едно увеличение за е, срок от 10 години, което в никакъв случай не е достатъчно. Това е въпрос, по който бих искала комисията да вземе отношение. Колегите взеха отношение по Европейския институт за технологии и иновации. Хубаво би било да видим как е, и бюджета на Европейския институт е, за технологии ще се влее в цялостния е, бюджет. Да, ако правилно разбирам научната общност и всички сигнали, които идват от нея, би било добре естествено да увеличим разходите и за е, европейската е, програма за космически изследвания. Хубаво би било естествено да видим как ще участват малките и средните предприятия по един много по-активен начин. Много важно е да видим какъв ще бъде е, и новия инструментариум, свързан най-вече с различните механизми за използване на възможностите за финансиране но при всички положения целта е ясна. Ние желаем е, сектора на малките и средните предприятия да бъде много по-активно ангажиран в проектите и програмите. Колегата Канчан е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Темата е изключително важна. Въпросите, които обсъждаме, са от е, съществено значение за растежа. Струва си да задълбочим дискусията на основата на документите, с които разполагаме. Ще попитам госпожа Мадорел, която всъщност е автор на основния документ. Ето тук съм, колеги. Да, хубаво би било госпожа Мадорел да ме слуша в момента, да. Ето, тя си сложи слушалките, да. Благодаря ви. Ще бъде добре, ако приемете призива ми, а именно да не бъдете много стържени, когато говорим за публично-частните партньорства, особено в областта на малките и средните предприятия. В условията на криза ние сме задължени да направим нещо повече за сектора на малките и средните предприятия. Ако съществува един интерес, включително и от частната економика, не само от публичния сектор, това вече ще бъде на гаранция, че ще постигнем по-добри резултати. Всичките тези милиарди, за които говорим и които ще се инвестират, не са само цел. Ние бихме желали чрез тези инвестиции да а, обединим усилията си с частната економика, с частния бизнес, да имаме много по-добри проекти в бъдеще с конкретни цели. И това е принцип, който от моя гледна точка е много важен – Естествено, че има фундаментални изследвания, но много важна е приложимостта, приложният, практическият характер на нашите изследвания, така че предприятията да усетят е, непосредствено ползата от тях. Благодаря на докладчика. След нейното изказване обаче е, останах с впечатлението, че тя не е достатъчно настойчива. Е, струва ми се, че би трябвало да има и съвсем ясно очертани приоритети, може би е, госпожа Мадорел би могла да допълни своя документ. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Ян Смит, който представлява Генерална дирекция научни изследвания. Благодаря, госпожо председател. Дебатът беше много оживен и съдържателен и благодарим на всички за участието. Благодаря на докладчиците. И разбира се и на докладчиците в сянка и депутатите, които се изказаха. Благодаря на госпожа Мадорел за проекта доклада и огромните усилия, които тя положи, за да го представи на време, тъй като в момента времето е от изключително значение, за да може предложението да бъде прието бързо. Докладът е много добра начална изходна точка и докладът се отнася положително към идеята за Хоризонт 2020. И мисля, че от тази гледна точка има консенсус между предложението и доклада на госпожа Мадорел. Господин Цукала спомена текста. Преди да започнем дискусиите, трябва да знаем къде сме в класацията. Той поиска статистически данни за това, кое липсва, какво предоставяме преди да представим предложението Хоризонт 2020, ние направихме много подробна оценка. Редовно излизаме с индекс на Съюза на новаторството и аз съм готов да ви представя документите. Преди да отправим предложението, ние анализирахме много внимателно мястото на Европа що са от нас. Вие сте запознати с това, какви са нашите разходи за наука. Нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Беше казано, че трябва да се изразходва 3%, изразходва се 2%. Нямаме достатъчно учени за 1000 работещи. Експортният пакет не включва достатъчно високотехнологични стоки. Нямаме достатъчно патенти, запазват се проблемите с прехвърлянето на знанията между университетите и индустрията. Това са трудностите, към които сме насочили своето предложение. По отношение на много от въпросите, повдигнати по време на дебата. Първо по бюджета. Господин Ламбер говориха за необходимостта за повишаване на растежа. Бъдещна Европа не може да се гради възоснова на економиите и бюджетната дисциплина. Трябва да има и положително послание, а именно необходимостта от растеж. Ето защо в доклада ОДИ, който беше прият през септември, 100 милиарда, които защитавате, е много ясно послание към комисията и съвета. В крайна сметка, бюджетът е онзи елемент, който ще промени нещата. Когато говорим за бюджетите и тяхното разпределение, отбелязах силната подкрепа за Европейския научен изследователски съвет, Госпожа Мадорео подчерта, че програмата Мари Кюри не получава достатъчно финансиране. Това е доклад, който фигурира ясно в доклада. Бяха подчертани и други области, в които трябва да се предоставят повече финансови средства. Мобилизирането на средства е много важен елемент. Много от вас подчертаха необходимостта бюджета да се използва за мобилизиране на допълнителни средства и разбира се финансовите инструменти, които предлагаме. Финанс, дълговото финансиране, финансирането за дялово участие са идеален, идеално средство за това. Според независимите източници, всяко евро, което бъде а, вложено, мобилизира допълнителни 15 евро. Това изследване беше направено от бивш ваш, бивша ваша колега Ерика Ман. Така че нашите финансови инструменти, които са а, е, дълговите инструменти са първокласни инструменти за мобилизиране на средства, но и за други инструменти, които сме предвидели. Обществено-частни партньорства, съвместни технологични е, и, инициативи са насочени именно към мобилизиране на капитал. Неодавна, по време на изслушване, организирано от госпожа Карвалю, ние разгледахме възможностите за мобилизиране на частен капитал. Няколко души споменаха социалните науки. В доклада на госпожа Мадорел се повдига въпросът защо има връзка между социалните науки и сигурността и не трябва ли това да бъде отделен приоритет. Нашия подход по отношение на социалните науки е следния – на първо място бихме искали тези науки да бъдат организирани по по-добър начин. Те могат да допринесат за решаване на обществените предизвикателства. Ние трябва да направим така, че да се предоставят достатъчно средства за социалните науки. Виждате обаче ясно, че има специална дейност за социалните е, науки, както и за сигурността. Когато говорим за сигурност в кибернетичното пространство, на сигурността на гражданите, очевидно става ясно, че е, решенията социалните науки и происхода на тероризма трябва да бъдат анализирани и от гледна точка на обществото, и от гледна точка на хуманитарните науки и а, со... на социалните и хуманитарни науки. Има логика в нашата структура за Хоризонт 2020. Социалните науки трябва да бъдат обвързани с различните теми за финансиране. Основните цели. Има не нещо, което предлагаме за първи път в нашето предложение, са показателите. Тези показатели улесняват оценката в последствие на въздействието на Хоризонт 2020. Това е ново. Виждам, че парламентът спомена този въпрос. Включили сме списък с показатели, възоснова на който в последствие можем да направим оценка на въздействието. Разбира се, ние вече сме направили предварителна оценка на въздействието, например брой на създадените работни места, повишаване на БВП. Направени сме, направили сме симулации, имаме данни. Някои от вас споменаха, че по този начин ще можем да обосновем ползата от изразходваните средства. Госпожа Джорбан, господин Ейлер и други говориха за пътя към високите резултати, Stairway to Excellent трябва да се направи така, че Хоризонт 2020 да не е за ограничен брой държави, а всички 27 държави членки да могат да участват. Това е, това е нещо, на което много държим. От една страна, разбира се, трябва да направим така, че в рамките на структурните фондове да се предвидят достатъчно финансови средства, за да могат по-слабо развитите региони на Европа да изградят капацитет в областта на научните дейности. Средствата ще бъдат между 60-80 милиарда през следващите 6-7 години. Те ще се използват за модернизиране на университетите, за купуване на оборудване, създаване на инкубаторни паркове, изграждане на местен технологичен трансфер. По този начин тези региони след това ще могат да изградят научен капацитет и да модернизират инфраструктурата. Ако погледнем страни като Ирландия, Испания и Гърция, които използваха структурните фондове по интелигентен начин, ще видим, че те успяха да изградят стълба или път към високите резултати. Определено трябва да се разшири участието, но заедно с това трябва да се изградят мрежи и също така предвиждаме достатъчно дейност, така че програмата да бъде от полза за цяла Европа, а не за малка част от нея. Между впрочем, имайки предвид факта, че връзката между структурните фондовете и Хоризонт 2020 е нещо, на което държите, ние решихме да, изгра... да създадем съвместен документ с други генерални дирекции. И в този документ ще покажем как възнамеряваме да работим заедно, за да има взаимодействие, да изградим стълба или път към високите резултати. Много положителен елемент е, че колегите от Генерална дирекция регионално развитие ни помолиха да бъдем част от екипа за преговори, който ще договаря пакета, за да ста, можем да, сме, да гарантираме интелигентно взаимодействие. Мисля, че това ще служи за пример и доклада, кой, по който работим, ще бъде представен скоро. Още няколко въпроса по упростяването. Както знае госпожа Карвалио, 67-те мерки за упростяване е, е, са нещо, на което ще отговорим. Има три мерки, остава три мерки, по които трябва е, да водим допълнителни дискусии например, срока за договорите. Готови сме да продължим дебата, тъй като е много важно веднъж за винаги да се преборим с, чудов... с бюрократичното чудовище. За това имаме нужда от вашата помощ и вашите 67 стъпки са е, средство за това. Надяваме се, че и в съветът ще има подобен подход. Убеден съм обаче, че и съвета и държавите членки имат желание да се преборят с бюрократичното чудовище. Още няколко други въпроси. Paying... Малки и средни предприятия в Хоризонт 2020 ние изразходваме много средства за малки и средни предприятия. Всъщност, ако изчислите средствата, които могат да се предоставят за малките предприятия, ще видите, че става дума за 8,6 милиарда. Огромна сума. И определено Новът, новият инструмент, който предлагаме за малките и средни предприятия, който използва за модел много успешна програма в САЩ, ще видите, че става дума за система, приспособена към потребностите на малките и средни предприятия. Обеден съм, че МСП ще бъдат основните бенефициенти на Хоризонт 2020. Няколко думи за Европейски институт за технологии. Разбира се, ние използваме съществуващата дефиниция на малките и средни предприятия. Достъпът на МСП до новите финансови инструменти, таваните ще бъдат занижени, така че сумата на кредитите ще бъде много по-ниска, така че и тук виждаме, че подходът е ориентиран към МСП. Що се отнася до Европейския технологичен институт, много важна идея, тъй като е свързана с триъгълника на знанието. Много от вас споменаха огромният потенциал за посрещане на обществените предизвикателства. Ето защо ние предложихме сериозно увеличаване на бюджета, тъй като сме убедени, че този инструмент е може да даде резултати Забравили ли сме културното наследство? Съвсем не. То е включено в нашето предложение. Културното наследство е застъпено. Ние смятаме, че то е много важно. И не на последно място, коментарите за новаторството. Мисля, че доктор Ейлер и други споменаха това. Госпожа Мадорел повдига въпроса. Новаторството, разбира се, не, не се свежда само до индустриалната от конкуренция. Той, това е хоризонтален въпрос. Когато погледнем а, фундаменталните изследвания, има а, и мерки за превръщане на резултатите от фундаменталните изследвания в а, пазарни приложения. Ние искаме да развиваме не само научни, решение. Искаме резултатите от изследвания да се прилагат в производството. Така че новаторството е много важна част в социалните предизвикателства. Предлагаме решение в областта на енергетиката, продоволствието, транспорта. Така че ще има много демонстрационни проекти. Целта е резултатите от научната дейност да бъдат приложени на пазара. И накрая индустриалното лидерство. Новаторството не е включено само в един стълб, то е хоризонтален въпрос. Защото Хоризонт 2020 е насочено към конкретни резултати. То е ориентирано към интегрираността на подхода. Целта е да се засили конкурентоспособността на е, индустрията. Благодаря ви. Извинявайте, ако отнех твърде много време. Благодаря. Adesso noi siamo un po' fuori tempo massimo. Eh, ricordo ai colleghi che. Малко просрочихме времето. На 20 марта, колеги, искам да ви напомня, че ни предстои изслушване. Дали някой от докладчиците желая нещо да допълни? Господин Ерлер няма да коментирам, но ще се спра още веднъж на графика и на сроковете. Крайният срок за изменение е 7 юни. Разглеждането на проекта от доклада ще бъде края на май. Реалистично, обаче погледнато, ако видим колко работа ни предстои, ми се струва, че не е отчетена нуждата от време между изготвянето на проекта и момента на внасянето на изменения. Затова аз предлагам крайния срок за изменение да бъде през юли. Измененията да бъдат обсъдени след лятната вакансия, защото това реалистично ще отрази факта, че ще има, може би, 700, 800, дори 1000 изменения. Ще ни е необходимо време поне да ги прочетем. Би трябвало да се договорим помежду ни, защото иначе няма да успеем. Това поне сочи опита ни по рамкова програма 7. Благодаря, колегата Мадурел. Благодаря, госпожо председател. Можем да обсъдим графика на следващото ни заседание, когато всички докладчици в сянка присъстват. Това е само ориентировачен график. Трудно е да се коментира всичко, което беше казано днес след обед. Е, разполагам само с минута, затова искам да благодаря на всички колеги за направените коментари и да благодаря на Европейската комисия за предоставената ни информация, както и за въпросите, които постави. Интересен беше дебата. Много от е, коментарите бяха напълно уместни но трябва да призная, че сега имам повече въпроси, отколкото отговори. Днешната дискусия беше полезна. Идеята ми е да работя с всички колеги от комисията, за да постигнем напредък. Председателката, благодаря. Колегата Карвайо не желая да вземе думата. Има ли някой друг, който би желал да се изкаже? Приключваме това заседание ще продължим с заседание при закрити врата на координаторите. Утре ще продължим сутринта. Mario, ya sabes que vas tú allá, Pero no he visto todavía a Yo tengo que decir, porque hemos mirado de, ver, de verdad todos los parámetros y tú ganas en todos, ¿eh? Eres...